Председателя. So, die Sitzung ist и така откривам заседанието отново. Протоколът от, миналото, от вчерашното заседание вече е изготвен. Има ли някакви възражения? Няма. Така че протоколът е прият.